Добро Five minutes later, five minutes Uh, well, good morning, everybody, and uh, welcome to our second session. на всички. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Обръщам ви внимание, че заседанието ни се предава по интернет а, говорихме за форума по вътрешния пазар в Краков. Там ни казаха, че има едни академични 15 минути, т.е. всички заседания започват с 15 минути закъснение. А, ние сме вече с 15 минути закъснение, но трябва да започнем с важен доклад – възлагане на службата за хармонизация на вътрешния пазар и на определени задачи, свързани с защитата на права върху интелектуалната собственост. Адам Билан от фракцията на Европа на консерваторите и реформистите. е Нашият докладчик, надявам се, че и госпожа Бастос, докладчикът в Сянка от ЕНП е тук, както и докладчикът в Сянка от социал-демократическата политическа група. Господин Кройцман е тук. Чудесно. Тук присъства и много силен екип от Европейската комисия. Господин Фукс от главна дирекция вътрешен пазар, както и господин Пелегрино който е член на службата за хормонизация на вътрешния пазар. Добре дошли тази сутрин всички. Сега нямам без искам да помоля нашия докладчик да вземе думата господин Билан. Opinia, jak pan przewodniczący <clears throat> już powiedział, e, Както вече каза е, нашия председател, в този доклад става въпрос за регламент на съвета и парламента във връзка с възлагане на определени задачи на службата за хармонизация на вътрешния пазар. Част от тези задачи са и свързани с защитата на права върху интелектуалната собственост. Наобщо става дума за борбата с, с фалшификациите и пиратството. Нашият график в това отношение трябва да се ускори съществено, защото докладът трябваше, трябва да се приеме при полското председателство в парламент. Надяваме се, че е, ще се опитаме да го приемем до декември, макар ще се опасяваме, че има известна опасност да се забави. Все пак ще се опитаме да спазим първоначалния график. В документа става дума за обзерва... обсерваторията, която наблюдава а, пиратството и фалшификациите. В началото тази обсерватория беше е, център, който имаше задача да наблюдава пиратските стоки. По-късно стана специализиран център за събиране и предаване на данни, свързани с нарушение на авторските права. Впоследствие съветът и комисията разшириха мандата на този орган и Бях уж резервната обсерваторията започна да прилага европейските програми за пиратски стоки и за фалшифицирани стоки. Европейският парламент започна да събира нужни данни по фалшифицираните стоки и по а, пиратските стоки и нарушенията на правата на интелектуална собственост. Генерална дирекция търговия препоръча тази обсерватория да бъде център за връзка между комисията и външни заинтересовани страни и за разпространяване на информация. И така, накратко, през последните две години обсерваторията значително разшири своите правомощия, но не получи каквито и да било нови ресурси за дейност или персонал. Комисията и съвета предлагат тези компетенции на обсерваторията да бъдат предадени на органа в Аликанте и по-конкретно на Офиса за хармонизация на вътрешния пазар. По този начин ще се вземе предвид факта, че дейността на този център е, е свързана с въпроси много важни за вътрешния пазар и защита на потребителите. Нека да ви припомня, че много от фалшифицираните стоки са направо опасни. Особено когато става дума за лекарства или пък за домакински уреди, така че правата на потребителите са от огромно значение тук. Поддал съм 13 изменения към този доклад на комисията по правни въпроси. Някои от измененията са технически, а други наблягат на интереса на малките и средни предприятия, въпрос, който е от съществено значение за нашата комисия. Друг важен въпрос е, е бюджетът. Авторите на регламента твърдят, че прехвърлянето на обсерваторията към Аликанте и смесването и с службата за хармонизация на вътрешния пазар е най-добрият вариант. Аз, доколкото знам, тази служба разполага с излишък от 400 милиона евро. Но все пак да не забравяме, че обсерваторията се издържа от средствата внасяни от предприятията, така че бюджетът не трябва да се увеличава. И така, тъй като има такъв излишък, това становище трябва да се разгледа отново и трябва да има предвид, че е много важно, ако се увеличава бюджета, той да не се финансира с средствата внесени от предприятията, особено от малките и средни предприятия. Друг важен въпрос, всъщност поредица от прагматични въпроси, са свързани с прехвърлянето на обсерваторията от Брюксел в Аликан. Много се надяваме, че жителите на Аликанте няма да възприемат а, моя коментар лично, но все пак Аликанта е сравнително периферен град. И е много важно представителите на предприятията, особено на малките и средни предприятия, да могат лесно да установяват контакт с обсерваторията. Увериха ме обаче, че е, обсерваторията ще запази своя център тук в Брюксел. Това е добре. Надявам се, че можем да препоръчаме е, е, центъра за контакт да остане тук в по-дългосрочен план. Друг важен въпрос са контактите с властите на държавите членки. Така че всичко това съм очертал в изготвеното проекто становище. Очаквам коментарите на докладчиците в сянка и съм готов да си сътруднича с всички конструктивно. Благодаря. Благодаря много, господин Билан, за това ясно разяснение на вашите идеи в проекта становището. Всички докладчици в сянка са тук. Госпожа Бастос, е, чувате имената на докладчиците в сянка. Госпожа Бастос. Заповядайте, имате думата от името на НП. Благодаря, господин председател. За съжаление, не можах да чуя уводните думи на докладчика от самото начало, но това, което чух, беше много обнадеждаващо. Виждам, че внимателно се изследва всичко предложено от комисията и се анализират положителните и отрицателните страни на службата за хармонизация на вътрешния пазар и нейните задачи, прехвърлянето на някои нови задачи в Аликанте. Прехвърлянето на задачите в службата в Аликанте няма да намали ефективността и оперативността на органа. Напротив, всъщност това ще доведе до много повече ефективност в наблюдение на тези елементи на пазара. Важно е, че тази стъпка оптимизира използването на публични средства – от там нататък не мисля, че има голяма разлика между това, което каза докладчика и становището, което ние сме изразили в срещите си с него. Така че, може би преди да се финализира доклада, е добре да се срещам отново, за да обсъдим някои допълнителни предположения. Преди да дам думата на госпожа Ванил, Нека да приветствам господин Абацки от председателството, когато пропуснах да приветствам по-рано, ще го поканя и той да се изкаже, ако има желание. Госпожа Ванил. Мерси. Благодаря, господин председател. Искам много да благодаря на господин Билан, докладчика. Напълно съм съгласна с становището. Мога да се подпиша без проблем под всички предложения за изменение. Отлично сте поработили. По принцип аз си поставям същите въпроси, както и някои допълнителни и все отправени към комисията. Принципът на обсерваторията, която беше създадена през 2009 година, за да събира данни, да обменя най-добри практики, да се грижи за обучението и квалификацията на служителите. Всичко това е тясно свързано с работата на а, самата служба. Всичко е в името на по-ефективното използване на публичните средства. Във всички случаи обаче би било полезно да получим по-конкретни и точни данни за бъдещия състав на тази структура. Ако комисията иска да бъде достатъчно ясна в финансово отношение и също времено да разшири компетентността на службата, как ще стане това без увеличаване на средствата? а, обсерваторията ще бъде ли достатъчно да е способна или ще извършва само секретарска дейност, а ще делегира специализираната дейност на частни а, лица? Ето това малко ме тревожи, искам някой да ми го обясни. Освен това искам да попитам какво има предвид комисията, като пише в текста, че службата трябва да се грижи обсерваторията да наблюдава и секторите, които са най-засегнати от фалшифицирането и пиратството. А откъде, моля ви, ще се знае предварително кои са тези засегнати сектори? Те са толкова много. Боя се, че най-накрая ще се получи така, че трябва да се наблюдават преди всичко доставчиците на интернет услуги, например. Освен това, тук е записано адекватно представителство на потребителите и на МСП. Мисля, че трябва да бъдем по-балансирани. Трябва да има равновесие между засегнатите сектори, които са най-засегнати от е, нарушаване на правата на интелектуална собственост, потребителите и МСП. Мисля, че в текста на комисията нещата трябва да се изчистят в това отношение. И още една критика по отношение на тезите на комисията – Смятам, че въпросът за пиратството и въпросът за фалшифицирането не могат да се разглеждат на едно ниво. Тук се говори много за пиратството, а всъщност фалшифицирането е, което води до по-тежки проблеми, свързани с сигурността. Този въпрос трябва да се изясни, защото двата феномена изискват различна реакция. Тук трябва да се споразумеем не само с главна дирекция Пазар, а и с главна дирекция ИСО. По въпросите за конкурентоспособността, сигурността в економическо отношение, не можем да отричаме колко е трудно, колко е сложен проблема с пиратството по отношение на произведения на културата, но не бива да се фокусираме единствено и само върху това и да пренебрегваме останалите аспекти, защото има други потребители и представители на МСП, които също страдат. Това исках да кажа на комисията. Всъщност той е в духа на ко... дискусията, която отдавна водим, включително водихме и на форума в Краков. Благодаря. Well, for... Благодаря много за тези полезни коментари. Записвах си нещата, които казвахте. Потребителите и малките и средни предприятия всъщност са предвидени те участват в представителните срещи на обсерваторията, но може би имате предвид и е, управлението като такова. Мисля, че господин Била не покрил доста от тези въпроси. Има и още неща, които могат да се добавят по доклада. Господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председател. Първо аз искам да благодаря на докладчика Билан представено ни е Представена ни е проекто директива, в която почти няма противоречие. Ще бъда кратък. Пиратството вреди не само на економиката, а и на потребителите и иновациите. Така че е добра стъпка да се предлага такава, такъв регламент. Разбира се, че службата а, не може да изпълнява разширени задачи без да се увеличат финансовите средства. Добро решение е преместването и в а, Аликанте, защото така се избягва създаването на нова агенция и освен това не се увеличават разходите на Европейския съюз. Освен това, това е разумно, защото службата за хармонизация на вътрешния пазар има много допирни точки с обсерваторията за фалшифицирането и пиратството. Колегата Била предлага много интересни допълнения, например изричното споменаване на МСП като жертви на пиратство – трябва да се гарантира след като че след като бъдат възложени допълнителни задачи на службата, ще бъдат осигурявани и съответните финансови средства за изпълнението им. Uh, Господин Енгстрем. Първо по отношение на коментарите на госпожа Верньо. Съгласна съм с казаното от нея за пиратството и фалшификацията. Това са две съвсем различни неща. От една страна има целенасочено комерциално подправяне с търговска цел, а от друга страна има сваляне с, а, от мрежата с нетърговска цел. Всички сме съгласни, че ако се внасят дискове, например, е, с пиратско съдържание за търговска употреба, това е нелегално. Би било добре обаче комисията да подхожда последователно при използването на терминологията. Втори коментар. Финансирането. Службата за хармонизация на вътрешния пазар – работи изключително успешно, откакто е била регистрирана. Тя се занимаваше с регистрацията на търговските марки, например. И е, ако действително успя да събере 400 милиона евро от е, такси за регистрация, е, отлично това означава, че действително дейността е много широка. Господин Билан е прав за това, че тези средства на практика принадлежат на малките и средни предприятия, които са регистрирали много търговски марки. И дори, е, е, и въпреки, че те е, влизат в сметката на службата, това не означава, че могат да се харчат за всякакви цели. Що се отнася до обсерваторията, обаче аз смятам, че тя е пълна загуба на пари усилия. Би било полезно да съберем някакви данни за нейната дейност. Няма нищо, което да доказва, че тя работи добре. Във втората точка на обяснителните бележки се споменава проучването, проведено през 2010 година проучване, което е, получи огромно количество критики от всички представители на академичните среди, които изобщо са го разглеждали. А това е единственото проучване, споменато изобщо от комисията. Това означава, че на практика данни, е, които да доказват тази теза, просто няма. И честно казано, мисля, че Обсерваторията е просто начин, начин да се хвърлят на вятъра и пари и усилия. Затова нямам коментари по отношение на това как трябва да действа обсерваторията председателя. В такъв случай е, подайте съответните изменения към предложението на господин Билан, за да стане това по-ефективно. Господин Шваб, госпожа Гало, господин Репо, искате ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. Първо да кажа, че много се радвам, че господин Бержорен от Европейската комисия е тук сред нас в своето ново качество. Заедно с Матиас Пелегрино, който работи за обсерваторията тук в Брюксел. И за разлика от преждеговорившите, смятам, че средствата и а, така, интелектуалните предпоставки а, на обсерваторията трябва да се предоставят така, че тя да си върши работата си. А, заедно с останалите инициативи в областта на защитата на интелектуалната собственост. Вчера говорихме за укрепване на възможностите на митниците в това отношение. Трябва да, изресим, да, и, да разрешим много въпроси, свързани с границите. Надявам се, че обсерваторията, която, че обсерваторията ще работи много тясно, както с службата, така и с Европейската комисия, за да осветли тези неща. Смятам, че е добре, че средствата за а, СХВП ще се използват, като се реинвестират за а, пазара. И това, което беше казано, че трябва да се използват за малки и средни предприятия е много добре. Но ако бъдем честни, трябва да кажем, че големият проблем на правата на интелектуална собственост е свързан с големите предприятия. И за това колегата Енгстрем е леко скептичен, но правата са си права, независимо дали са притежавани от големи или малки предприятия предприятия. Вчера говорихме за използване за търговски цели и използване за частни цели. Това също трябва да се има предвид. Нека да не гледаме на темата като на приключена след като финансираме достатъчно а, а, обсерваторията за фалшифицирането и пиратството. Европейската комисия ще трябва в рамките на своите служби, които се занимават с защита на интелектуалната собственост, да мобилизира и сътрудници и ресурси, защото аз съм убеден, че в Европа можем да напреднем в областта на иновациите единствено, ако успеем да опазим добрите идеи, които в днешно време време много лесно се копират. Така че ще направим всичко възможно, заедно с правната комисия, да изработим това становище. Ако трябва да го подобрим, с нетърпение очаквам да продължим да работим, защото е, темата е много важна. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожа Гелър. Merci, monsieur le président. je... Euh, благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че като чух колегата Енстрем, ми се стори, че страдам от синдрома дежавил. Чувала съм го това нещо много пъти преди още 18 месеца започнахме с едни дебати, които продължиха вечно. Говорихме за фалшифициране на продуктите като нещо по-различно от пиратството, за това, че е необходим различен подход. И сега е, с колегата, който е от социалистическата група, успяхме да намерим в рамките на водещата комисия консенсус. Става дума най-вече за това да потърсим помощ, за да се получава необходимата информация. По друг начин не може да се действа. Не можем едновременно да говорим за това, че са ни необходими изследвания, които да дадат конкретни данни за щетите, е, в резултат на пиратство и фалшифициране в различните сектори и същевременно да е, търсим начин да хармонизираме инструментариума. Парламентът естествено би трябвало да постигне напредък, но не смятам, че непрекъснато и то безкрайно дълго вече трябва да говорим с едно и също. Струва ми се, че трябва да сложим край на тези дебати. Основният Много важен е въпросът за пазара много важни е, са данните за потребителите. Много важно е да имаме достатъчно човешки ресурси. И тук съм съгласна с докладчика. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? Един кратък коментар. много важно е да имаме предвид е, как се извършва цялостния надзор и определенето на стратегията. Ясно е тук, че е, заседанията на обсерваторията ще бъдат открити. Може би е добре да се има предвид някакъв надзорен съвет експерти, който може да ни даде съвет за проучванията. Въпросът е дали това ще е част от дейността на службата за хармонизация. Що се отнася до дефинициите на, на пиратството, съгласен съм с казано, разбирам казаното от господин Енгстрам. Но ако искаме ефективност, е много важно да се каже, че да, Прозрачността е важна, но е важно и заинтересованите групи да могат да предлагат на службата конкретни идеи или проекти. Госпожа Верньо се спря на това, чии позиции са представени. Защото е много важно да се види кои заинтересовани страни в дебата за фалшификацията не са достатъчно добре представени. Ето, например, господин Енгстрам ни обръща внимание на въпросите, свързани с интернет. Има обаче и сериозни проблеми с а, а, фалшификацията на части за коли, части за самолети, а, храни и прочие. Мога да продължа с този списък. Така че много е важно е, е, как са представени заинтересованите страни. Много важно е да не изглежда, че всичко, е, с което се занимава тази служба, е само нелегалното сваляне на съдържание от интернет. Давам думата на представителите на комисията и съвета, след което ще дам отново думата на господин Билан. Uh, um, благодаря, господин председател. Приветстваме доклада на господин Билан. Приветстваме и факта, че тази комисия излиза със становище. Смятаме, че това е много важен въпрос за вътрешния пазар и, както каза госпожа Верния, и за потребителите и тяхната защита. Няколко по-общи коментара. Първо по най-лесния, според мен, въпрос – а, именно това, че Аликанте е град отдалечен от Брюксел, т.е. това може да създаде проблеми при срещите в обсерваторията, особено за представителите. Службата обаче пое ангажимент да организира заседанията тук в Брюксел. И за това можем да разчитаме, че този ангажимент ще реши въпроса. Що се отнася до представянето на различните групи в обсерваторията? До тук обсерваторията е, реагираше динамично. Съгласни сме, че социалните партньори също трябва да участват. До сега сме канили федерации, а не представители на отделни фирми и ще продължим да действаме така. Предполага се, че тези федерации представляват не само малките, но и големите предприятия. Има различни възможности, различни необходимости от представителство, но смятаме, че по време на този транзитен период е добре да се разгледа и състава и да се разработи годишна работна програма която може да доведе до годишен доклад, който пък може да доведе до допълнителна прозрачност и така ще се решат и някои други въпроси, повдигнати в коментарите. Що се отнася до бюджета, службата за хармонизация е длъжна да се отчита по отношение на бюджета. Всичко това ще бъде и уточнено в работната програма. Няма намерение за увеличаване на бюджетните изисквания за службата за хармонизация. Смятаме, че тя е проект, който е много важен за малките и средни предприятия. Така че по отношение на това, че се използват пари на малки и средни предприятия за, от регистрация на търговски марки, мога да ви уверя, а, че малките и средни предприятия проявяват много голям интерес към службата за хармонизация и а, много положително отношение. След това, използването на думата пиратство. Обсерваторията работи по един изключително балансиран начин. Говорим най-вече за въпроса за фалшификациите разговаряме с федерациите и основните въпроси, които се обсъждат, са свързани основно с фалшификацията. Не, службата много слабо се занимава с въпроса за свалянето на съдържание от интернет. Обсерваторията е свързана с прилагането на правата върху интелектуалната собственост. Във всички тези, във всички нейни форми. Още нещо, господин председател. Що се отнася до приоритетите? Има две неща, които ще видите в този доклад – първо, от гледна точка на комисията, се надяваме, че можем да искаме препоръки от обсерваторията. Затова е много важно и ние в комисията, а както виждате, предлагаме и вие в парламента да имате и да имаме представители, които работят с обсерваторията. Много важно е също така да се има предвид, че дейността на тази обсерватория е, се задвижва основно от експертите и от представителите на държавите членки. В настоящия си състав, тъй като обсерваторията е, се среща в различни състави, по някой път тя се среща е, в е, формат представители на държавите членки, а по някой път се среща с представители на предприятията. Срещите между представителите на държавите членки определят приоритетите и работната програма – но все пак между двата типа срещи има много тясна връзка и нещата като цяло работят добре. Така както аз виждам нещата, регламентът ще подобри нещата, ще осигури по-добри ресурси, но като цяло управлението работи много добре и смятаме, че трябва нещата да продължат така. И така, Всъщност, водещата роля трябва да се играе не от комисията или от службата, от експертите в обсерваторията. По отношение на данните, благодарение на дейността на тази обсерватория, започваме важно голямо проучване с една фирма, която се нарича Ранд. Всички проучвания, които вие споменахте, са преразгледани. 200 до сега са прегледани, извинете, за да се установи една добра методология за измерване на нарушенията на правата на интелектуална собственост. Това проучване ще приключи към края на годината. За обсерваторията то е важен приоритет. И мога да ви уверя, че за членовете на обсерваторията това е много важен въпрос, тъй като е важно да се осигури достатъчен добър, достатъчно добър набор от данни или поне оценки е, възоснова на които да може по възможно най-научен начин да се стига до конкретни изводи, от които да могат да се ползват създателите на политиката в тази област. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Знам е, също така, че вие е, предложихте и по-рано да предоставяте допълнителна информация на депутатите, така че много благодаря. Господин Обански. Е, Хотелихме также подзинковат е, пану посла. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на господин Бялан, докладчика, за това, че изготви това интересно становище, което ни обръща внимание на множество важни въпроси. Нека да ви информирам за това, че в съветът по отношение на тази тема има напредък, а именно има консенсус между държавите членки за прехвърлянето на задачите. Има компромисни предложения, направени от председателството, които бяха представени през септември на работната група. Това, разбира се, не е последното предложение, не е финалният вариант на текста, предложен от съвета. След няколко седмици ще представим последния текст и промените, които ще предложим, ще имат за цел допълнително да оточнят задачите на службата за хармонизация, така че да се разработи възможно най-ефективно и прозрачно. Бихме искали също така да се осигури и гъвкавост по отношение на спешните въпроси и да се изяснят отношението между службата за външни за хармонизация и обсерваторията. Другия е важен въпрос е ефективното управление на службата, като се имат предвид новите задачи. И така, в съвета вървим напред и смятам, че още тази година ще можем да започнем триалог с парламента. Още един кратък коментар по отношение на седалището. обсерваторията всъщност не се предполага да работи само на едно място. На практика срещите на обсерваторията се провеждат в страната, която има ротационното председателство в момента. Председателят, благодаря много за това, че ни представихте и гледната точка на съвета. Господин Билан, искате ли да обобщите и да потвърдите графика?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 Нека да благодаря и на госпожа Верньо. Тя зададе много въпроси. Въпроси, които в по-голямата си част бяха насочени към комисията. Надявам се, че сте доволна от е, отговорите на комисията. Аз също съм съгласен с много от вашите въпроси. Разбира се, ще държа връзка с докладчиците в Сянка, както и с всички членове на комисията, които проявяват интерес към това становище. Що се отнася до графика, Изменения могат да се подават до 20 октомври по обед, има две седмици и след това На 22 ноември ще има гласуване по този въпрос. А след това Комисията по правни въпроси ще изготви проекто доклада и гласуването в пленарна зала може да се проведе на 16 януари следващата година. Нека отново да благодаря на всички за интересните коментари. Обещавам да държа връзка с вас непрекъснато. Благодаря. Well, indeed, think... Благодаря много, господин Билан. Отлична дискусия. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Преустановяваме заседанието до 10 часа, когато ще преминем към гласуването по три предложения от господин Крочман, госпожа Легриф и госпожа Раци. Моля ви, пригответе картите си за гласуване за 10 часа.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

Uh, so, uh, good morning to everybody who was, um, uh, who I didn't greet. Добро утро на всички, е, които сега влизат в залата. Проведохме много добро заседание на тема службата за хармонизация. Преминаваме към гласуването. Имаме три точки, по които ще се гласува днес. Ще бъде изключително внимателен – за да може е, всички да са доволни там, където има устни изменения. Давам думата на господин Кройцман, който по чието важен доклад е, ще гласуваме. Е, имате думата преди да гласуваме. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличната работа заедно. Работихме чудесно заедно, изготвихме много компромисни изменения. И сега имаме едно становище по залагането по интернет, по което има съгласие между политическите групи в, в парламента. И това е отлично, защото много ми се искаше да има голямо мнозинство в пленарна зала, за да може да убедим комисията, защото всички смятат, че на европейско равнище нещо трябва да се направи. Е, много е, неща има в препоръките, но те не са е, достатъчно, за да разрешат държавите членки всичко, така че благодаря ви много. Благодаря много за това, че ръководихте работата по този въпрос. Знам, че много усилия положихте, за да се постигне добър компромис. Преминаваме към гласуването. Започваме с параграф 1а. Нов 71 предложение за. Ще трябва да проверим електронно, според мен. Начало на електронното гласуване. Изменение 71. Uh, right, Ще изчакаме всички да използват картите си. Right. Okay. The... There are 33 cards in, but... Имаме 33 карти. Показва теста. 33 души са, имат карти в машините, а само 32 са гласували. Някой нещо е пропуснал. Аз така или иначе не гласувам. Ще видим кой е гласуващият фантом. 33 а, за, един против. Прието то, в такъв случай е, в такъв случай отпадат доста изменения и отиваме на 11 от Комисията по правни въпроси. За, против. Отхвърлено. 72. За, против, въздържали се, приема се. Седемдесе за против, въздържали се, приема се. Екон едно за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Да, това е, е покрива се от параграф 1, добре. 13. Изменение на господин Рошфор. За. Против. Възра... Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. 73. Мисля, че няма нужда да го гласуваме. Нали така? Преминаваме направо на 75. Господин Де Йонг. За. Ще трябва да гласуваме електронно. Начало на електронното гласуване по изменение 75. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Само 11 го подкрепиха. 78 господин Гох за, против, приема се. 81 за, против, приема се. 79 допълнение. Начало на електронно гласуване по 79. Край на гласуване. Отхвърля се. Само 21 са против, 14 са за. 80 на господин Хуан Нок за. Против. Приема се. 85 за. Против. Приема се. 83, 84 при това положение отпадат. 82, което също е допълнение. За начало на електронно гласуване по 82. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. Начало на електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 20. Мисля, че е така отпада 87. We still, we still, uh, vote on this, do we? Yeah. Всъщност трябва да гласуваме 87. Начало на електронно гласуване за 87. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 начало на електронно. Извинете, казва председателят, кой е за с ръка. Против, отхвърля се. 89. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 90. На господина Бат и други. За. Против. Приема се. 91 отпада. 92. Начало на електронно гласуване по 92. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 18 на 15. 95 за. Против. Отхвърля се. 94 на госпожа Сеналова за против отхвърля се. 93 е стилистично, не се гласува. 96 за против приема се. 97 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 100 и 99 заедно. За, против, приема се. 98 за. Не. Начало на електронно гласуване по 98 изменение. Край на гласуването. Приема се. 101. Начало на гласуване по изменение 101. Край на гласуването. Отхвърля се. 102 за. Против. Приема се. 6 за. Против. Приема се. Преминаваме към изменение 2 на Комисията по правни въпроси. За. Против. Приема се. 108 за. за, против, отхвърля се. Седем за, против, въздържали се. sorry, I think we, can we just take, I wasn't looking close enough. Let's just open the vote on that. Нека да гласуваме електронно. седмо предложение на Комисията по правни въпроси. Отхвърля се. 109. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме на 113 на Шон Кели. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. такъв случай 110 отпада. и 10 за или електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се обсъждахме, че е отбелязано в списъка ни какво да правим с 115. А, 114 и 115 ги гласуваме на блок за. Против, отхвърлят се. 112 на господин Карас. Начало на електронно гласуване по 112. Край на гласуването. Приема се. Значи 111 отпада, нали така? Екон 6. За. Всъщност електронно гласуване. Екон 6. Край на гласуването. Прием, прието. 117. За. Против. Отхвърля се. Thank you very much. How nice to see you here, Mr. Manders. Just in time. Радвам се да ви видя, господин Мандърс. Стък му на време. Компромис 7. За. Против. Приема се. Преминаваме на 127. За против, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се и минаваме на 138 на господин Ван Нок за, против, приема се. Uh, 3. Икон 3. За, всъщност електронно. Начало на електронно гласуване за Екон 3. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 на 16. В такъв случай трябва да гласуваме Юри 1. За. Против. Приема се. 140 и 141 за, против, отхвърля се. Юри 4 според мен е трябва да отпадне, защото едно и също като 140 и 141. 116 на господин Фелнер. За. Електронно гласуване по 116. Край на гласуването. Приема се. For Econ 3 falls. 139. За. Против. Приема се. Компромис 9. За. Против. Приема се. Компромис 11 по параграф 9. Компромис 11. Compromise Amendment 11. Those in favor. За. Против. Приема се. 176 след няколко страници на господин Грек. Начало на електронно гласуване по 176. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. За. Против. Приема се. 187 на господин Де Йонг. За, против, приема се. 186 на господин Бусотил. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 192 на Шал де Мозер. За, против, приема се. На Юри 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Моля ви, побързайте с гласуването. С 18 на 15 прието. 193. Начало на електронно гласуване по 193. Край на гласуването. Приема се. Юри 12. За. Съжалявам. Всъщност ще трябва електронно гласуване. Начало на електронно гласуване по Юри 12. Край на гласуването. Приема се с 20 на 15. Параграф 12 има няколко идентични предложения за изменение. Начало на гласуването по 195, 196 и 197. Край на гласуването. Отхвърлят се. 198. За. Против. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против. Приема се. Можем да преминем направо на 225. За. Против. Приема се. ЕКОН 7 е прието. ЕКОН 8, параграф 13, нов. За, против, приема се. ЕКОН 9, за, против, ЕКОН 13, за, против, приема се. 223 за, против, 15 as an addition. 15. Екон 15. За. Против. Приема се. Компромис 13. За. Против. Приема се. Юли 6. За. Против. Приема се. Параграф 14. 216. За. Против приема се. 217 за, против, приема се. 218. Начало на електронно гласуване по 218. Край на гласуването. ЕНП имат един глас повече. Някой трябва да е пристигнал. Моля някой да извади картата си. Край на гласуването. Приема се. 215. За. Против. Приема се. 214. 214. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. С 18 на 17 прието. Значи втората част не се гласува. Преминаваме на Екон 11. Част първа. За. Против. Приема се. 219. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 224 за. Край на гласуването. Отхвърля се. 220. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 222. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 227. За. Против. Приема се. Двеста отпада. Компромис 14. За. Против. Приема се. Компромис 15. За против, приема се. 137. Начало на електронно гласуване по 137. Край на гласуване. Приема се. 242 за, против, приема се. 241 за, против, приема се. Компромис 16 за, против, приема се. Можем да преминем на 245 за, т.е. електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. And compromise amendment 17. Компромис 17. За. Против. Приема се. 226 за. А, приема се. Компромис 18 за. Против. Приема се. От тук минаваме на 261. Начало на гласуване по 261. Край на гласуването. Приема се. 262. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 260 за, а т.е. електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Еком 19 за, против, приема се. Компромис 19 за, против, приема се. Отиваме на 272 на господин Фиела. За. Против. Приема се. Компромис 1. Вече сме на точките от преамбюла. За, против, приема се. 13 от господин Рошфор. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17 към точка от преамбила Б за против. Приема се. 18 за против. Приема се. Компромис 2. За. Против. Приема се. 19 на господин Мендес. За. Против. Отхвърля се. 30 на господин Де Йонг. Начало на електронно гласуване по изменение 30. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за. Откривам електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 35. Е, Мисля, че трябва да минем направо на компромис 3, така ли? Компромис 3. За. Против. Приема се. Отиваме на 46-то изменение на Ханс Митермайер. За, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Изменение 57 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, Приема се. 63 на госпожа Сеналова. Чакам индикация от НП. Добре. Начало на електронно гласуване по 63. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи минаваме на 64. За. Против. Приема се. 65. Начало на гласуване електронно по 65. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 16 се отхвърля. Само, че един човек не е гласувал. моля ви, бъдете по-бързи с а, клавишите. 66. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 16 на 16 с двама въздържали се, значи се отхвърля. 68 на господин Рошфор. Начало на електронно гласуване по 68. Край на гласуването. Приема се. 69 на господин Рошфор. За. Против. Приема се. 67 на господин Де Йонг. За. Против. Отхвърля се. И сега на останалите преамбилни точки. Изменение 1. Начало на електронно гласуване. The vote is Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 2 и 3 анблок за, против, приемат се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. И накрая 7 за, против, приема се. Благодаря на всички. Сега ще гласуваме окончателно така изменения доклад начало на електронно гласуване. Един човек продължава да не е гласувал. Край на гласуването. Приема се с 30 за, 2 против и 2 въздържали се. Искате да промените гласа си ли? Госпожа Хет. Госпожа Хет е искала да гласува за. Значи 31 за. Искате ли да повторим? Ако нямате нищо против. Отново гласуваме. Колкото повече гласове има за, толкова по-добре за този доклад, така че много се радвам. Край на гласуването, колеги. 30 за, 1 против, 3 въздържали се. Благодаря ви. Мисля, че трябва да поздравим господин Кройцман, защото темата беше много сложна този доклад ще бъде много важен, важно послание към комисията. Предстои гласуването му в пленарна зала. Благодаря, работихте много усилено, постигнахте чудесни резултати. Искате ли да кажете нещо, господин Хойцман? Благодаря на всички. Цел на докладчика беше да постигне възможно най-широко мнозинство, защото знаем, че в Зелената книга нещата бяха напълно открити. Комисията казваше, че няма да направи това или ще направи онова, но нищо не беше ясно. И ако след като постигна, ако постигнем яс, сериозно мнозинство в парламента, комисията все пак ще пристъпи към действия. Аз не съм привърженик на директивите, а на субсидиарността, но специално в този случай е ясно, че само с субсидиарност няма да свършим работа така че много се радвам, че имаме широка подкрепа. Комисията сега ще може да работи по целия спектър от а, действия, които предлагаме, включително и сътрудничество между държавите членки. Оптимист, оптимист съм, че нашият доклад ще потикне комисията към по-активно действие. Благодаря на всички. Good. Yeah, Mr. Mrs. yeah. You, all, like to... Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Кройцман за това, че винаги беше отворен, винаги беше готов да дискутира. Някои от измененията, които не бяха покрити от компромисните изменения, са изменения, които не покривахме. Съгласни сме, по които не бяхме съгласни. Но а, имайте предвид, а, а, че сме подкрепили сега доклада, но може да искаме по някои изменения а, да има разделно гласуване, за да се опитаме да въведем някои малки промени. Благодаря. Разбира се, и след като се обсъди в политическите групи, може да има и нови теми, защото след като излезе от нашата комисия този доклад, където са събрани експертите по въпроса, ще се получат и допълнителни коментари. А сега преминаваме към следващата точка за бариерите пред търговията и инвестицията. Искате ли думата госпожа Легрип? Не, аз също съм докладил в сянка. Преминаваме към компромисни изменения, едно за, против, Приема се. Преминаваме към пето изменение. За. Против. Приема се. Шесто. Втора част. Моля, гласувайте. Uh, the vote is closed. Край на гласуването отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. Преминаваме към 14-то изменение. Господин Пендергаст за, против. Приема се 16-то за, против. Приема се 18 за. Моля, гласувайте. Електронно. vote is closed. That's carried. Приема се. 19. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 3 за, против, приема се, което означава, че преминаваме към 26-то изменение. Господин Шваб за, против, приема се. Точка 5. Компромис изменение 4 за, против, приема се. А сега преминаваме към 33-то изменение на докладчика за, против, приема се. 37. Господин Лъкега Гор. Допълнение за. Против. Отхвърля се. 37 на господин Локегард, казва председателят. Тридесет четвърто. Господин Пендергаст. Now we did No, because... A Mistake in the voting list. Sorry, there's a mistake in the voting All right, sorry, I think... Извинете, изглежда, че има грешка тук. Тридесет и седем от господин Локигар беше отхвърлено. Чакайте да видим какво става. И така преминаваме към 34-то изменение. Нали така? От госпожа Пендергаст. 34. I'm on paragraph 5b new. След това. И така. 34. Госпожа Пендергаст. За. Против. Приема се. 35. Господин Камфан. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то изменение. Госпожа Пендергас, моля гласувайте. Vote open on 39. моля гласувайте. Много бавно тече гласуването. Е, закривам гласуването. Приема се. И така преминаваме към гласуването по целия текст. Беше прието изменението на госпожа Пендергас. Моля, гласувайте по становището като цяло електронно. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за и двама въздържали се. Благодаря, госпожо Люгрип. Сигурен съм, че ще защитите нашето становище и ще се погрижите Комисията по международна търговия да приеме нашите изменения. А сега преминаваме към следващата точка, Проекта становище за Комисията по правни въпроси по техния доклад по собствена инициатива, който се нарича към последователен подход за колективните искове. Госпожа Рапти, имате думата. I would like to thank you all. Нека да благодаря на всички. Действахме колективно в защита на колективната защита. Е, е- Няколко коментара ще продължа на гръцки. Малко преди гласуването, все пак да ви съобща някои неща във връзка с начина на процедиране. Е, предприехме едно изменение при компромис 8 става дума за 12а. Това е параграфа. Това изменение бе прието от всички политически групи, за което им благодаря. Става дума за по-добрата информираност на онези, които биха искали да се възползват от инструмента колективен иск направихме това изменение, за да има съгласуваност е, в текста. След 16 е, параграф ще се включи текста, е, ще има един нов параграф А и още едно съобщение, което не ме радва. Поискано бе разделно гласуване което се отнася до петия компромис. АЛДЕ, е, ЕНП, е консерваторите и зелените, доколкото съм информирана, са поискали това разделно гласуване. Преди да гласуваме, обаче, ще отбележа два момента. За какво става дума при това е, гласуване? разделно гласуване. Става дума за формулирането и за уточняването на националната процедура. Именно до националната процедура се отнася разделното гласуване. Аз мятам, че ако това понятие отпадне, ние на практика ще е, отворим широко вратите за незаконната конкуренция, за нелоялната конкуренция. Има случаи, в които нещата не вървят добре, независимо от това, че страните са въвели колективния иск. Но, както знаем, ние се стремим като цяло да прекратим това търсене на най-добрия съд и най-доброто правораздаване. Така че в това отношение бяха проведени проучвания и ние знаем, че гражданите в Европейския съюз подкрепят общо взето новото законодателство. А ние сме представителите на гражданите. При положение, че гражданите желаят да се направи това именно, трябва ли сега да правим стъпка назад и да се отказваме от това, което очевидно е в интерес на гражданите и те го желаят? Е, това бяха моите забележки по исканото разделно гласуване и една последна забележка. Винаги съм подкрепила принципа на субсидиарност. Смятам, че той е от полза за всички и ще допринесе в по-голяма степен за по-доброто функциониране на единния пазар. Благодаря. Благодаря много. Ако има неясноти се надявам, че те ще станат ясни по време на гласуването. Господин Шваб, искате ли да направите коментар? Накратко. Искам да благодаря на колежката Рапти за прекрасната работа по това досие и също времено да съобщя, че това разделно гласуване е, не е поискано за да се създават проблеми, а нашия докладчик е, се придържа на практика към правните основания, защото в противен случай ще допуснем, така да се каже, една недопустима намеса в националното законодателство. Това е единственото съображение. Инак не бихме желали да затрудняваме докладчика. И така, започваме с изменение 25. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. Кой е за? Против? Приема се. И така преминаваме към компромис 2. Кой е за? Против? Е, приема се. 3. 34-то е, изменение. Господин Майер, кой е за? Против? Е, отхвърля се. Компромис 3. За? Против? Приема се. Преминаваме към 39. Господин Фац. Кой е за? Против? Отхвърля се. 37. Крайцмен. Кой е за? Против? Отхвърля се. 38. Кой е за? Против? Приема се. 40 отпада. 41 изменение има нов параграф 5. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Приема се. Пети компромис с разделното гласуване. Първо подлагам на гласуване целият текст на компромиса, без думичките but National and кой е за, против и така нататък. Приема се. А сега ще ви моля вече да гласуваме електронно по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. И така всички други изменения отпадат при това положение. И сега преминаваме към Компромис 5А. Кой е за, против, приема се. Преминаваме към 62-ро изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Шести компромис. Кой е за? Против. Приема се. 66-то изменение моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 69-то изменение на докладчика. Разделно гласуване. Вие виждате за каква става дума. Първа част. Кой е за? Против. Приема се. Втора част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 10. Е, кой е за? Е, кой е против? Е, отхвърля се. 71 изменение. Кой е за? Против? Приема се. 72. За? Против? Отхвърля се. 73. Кой е за? Против. Категорично прието. Седми компромис. За, против. Приема се. Ясен резултат. А сега преминаваме към компромис 8 и тук също е поискано разделно гласуване виждате думите, е, за които става дума в първа част. Е, кой е за, против, приема се. Втора част. Електронно гласуване. Край на гласуването приема се. Девети компромис. Кой за? Против. Приема се. 91-во изменение на господин Рошфор. Кой е за? Против? Приема се. 92 в допълнение на предишното. Кой е за? Против? Отхвърля се. 95-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. А сега направо скачаме на компромис 10. Компромис 10. Кой е за? Против? Приема се. 11 компромис. За? Против? Приема се. 103-то изменение на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 12. За? Против? също прият. 13 компромис. Кой е за? Кой е против? Но, извинете ме, тук има разделно гласуване. Добре. 13 компромис, първа част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втора част на компромис 13. Кой е за, кой е против, също се приема. А сега преминаваме към 121 изменение. Моля да гласуваме 121 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 122 изменение на госпожа Гало. Поискано е разделно гласуване. Е, НП е вносителят и така. Сега гласуваме електронно по първа част. Край на гласуването. Отпада. Не. А при това положение отпада и втора част. И сега преминаваме към точките от преембила. Първо изменение. Кой е за? против, отхвърля се. Второ изменение за, против, приема се. 14. Компромис за, против, приема се. А сега преминаваме към осмо изменение. Кой е за, против, приема се. Компромис 15. За, против, приема се. 13. Изменение за, против, отхвърля се. 16-то изменение, кой е за, против, съвсем ясен резултат, прият. 18-то изменение за, против, приема се. 19-то изменение за, против, отхвърля се. Също ясен резултат. 21-во изменение за, против, приема се. 22. Кой е за? против, отхвърля се. 23-то изменение, кой е за, против, приема се. 24-то изменение, за, против, отхвърля се. А сега ще гласуваме по проекто становището като цяло с съответните промени. Моля, гласувайте с електронните карти. Приема се с 30 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Благодарим много на докладчика, на автора на становището, госпожа Рапти. Благодаря на всички. Госпожа Рапти, искате ли да кажете нещо? Телос, τις в ευχαριστίες ще кажа това, което обикновено казват докладчиците накрая. Благодаря много на всички, най-вече на докладчиците в Сянка и сътрудниците от секретарията. Тяхната подкрепа бе неоценима. И така, дами и господа, както и е, всички, които ни гледат по интернет, е, нека да ви кажа, че с това завършва нашето заседание. Благодаря ви много. Следващото ни заседание е в понеделник, 17 октомври, в 3 часа в Брюксел. Благодаря много на всички, които не остават за заседанието на координаторите.